Good afternoon, dear colleagues. Здравейте, колеги. Уважаеми оратори, дами и господа, добре дошли на нашето заседание за бъдещето на шенгенското пространство. На октомври 2016 година беше последното заседание по тази тема. Двете изслушвания са много близко във времето и това доказва колко сериозно комисията Либе гледа на, на шенгенското пространство. В законодателна и практическа перспектива се случиха много неща в тази обла област. Има голям натиск и от страна на миграционната криза, от страна на тероризма върху държавите членки бе въведен агенцията, бе създадена агенцията за опазване на границите и крайбрежието. Тя функционира вече от една година. Знаем, че много неща трябва да се направят все още, особено в областта на въвеждането на системата за влизане и излизане, системата за информация за пътуванията и разрешаването им и Шенгенската информационна система. Предстои нов механизъм за оценка на шенгенските държави. Това е един механизъм допълнен от методологията за уязвимост, използван от Агенцията за опазване на границите и крайбрежието. Опазването на границите е най-видимото постижение в областта. Искаме да знаем какво се е случило в тази област има вътрешни и външни предизвикателства и не би трябвало да позволим достиженията на Шенген да пострадат от този външен и вътрешен натиск, от феномени в областта на сигурността и миграцията. За съжаление, съветът е, на него му е трудно да намери баланс – но искам да ви напомня, че Бенджамин Франклин каза преди, вени, преди време, онези, които се отказват от социалните си свободи в името на сигурността, не заслужават нито едното, нито другото. Те в крайна сметка ще изгубят и двете, ако заменят едното с другото. И това се оказва наистина много вярно. Какво ни трябва? Трябва ни един по-добър начин за баланс между свободното движение и сигурността. Създаване на повече контроли и, и издигане на повече стени не е разрешението. Това не е правилният баланс и комисията се опитва да намери видими решения в това отношение. Надпреварата да се намери най-низкият общ знаменател, като например Дъблинския регламент, не е най-подходящия начин за намиране на баланс. Искам да ви обърна внимание и на нещо друго. Събитията, които се случват в шенгенското пространство. Чувам идеи. за премахване на границите във вътрешното пространство, вътрешните граници към България и Румъния. Ако този подход бъде при, прият, това ще бъде иновативен а, подход, но доста противоречив подход, защото в момента виждаме дебат, който тече и в пленарната зала от последния декември. Много колеги от парламента се обърнаха към съвета и с въпрос за това какво се случва по въпроса за несправедливостта за България и Румъния и спазването на основните принципи, обвързващи шенгенското пространство. И така, днес ще оценим нуждата от по-нататъчни стъпки. Изслушването е посветено именно на тези мерки, нуждата от тяхното предприемане или именно непредприемане. Ще имаме представители от, на високо равнище, от европейските институции, държавите членки и представители от академичните среди. Е, с интерес очаквам следващата, последващата дискусия. Как ще процедираме? В края на първите две е, сесии ще имаме възможност за обмен на въпроси и отговори. Последната сесия е посветена на, на дискусия на, от, с представители на, от високо политическо равнище. Моля ви да е, знаете, че Нашето заседание ще се предава по интернет и изказванията се записват. И така, започваме с първия панел. Ще говорим за последните събития в шенгенското пространство и особено в областта на териториалното измерение на шенгенското пространство и информационните системи. Сред нас е Серджо Кар... Карера от Центъра на европейски изследвания господин Карков от Еолиза и господин Боянчо. Ще говори по европейските въпроси. Той ще замести господин Негреско. Той е от постоянното представителство на Румъния в Брюксел. И така, въпросът е дали Шенген е може да устои на кризите. Това е едно проучване, поръчано от парламента. За тази цел да отговори на този въпрос, давам думата на господин Карера. Благодаря. Благодаря на всички, дами и господа. Уважаеми депутати, за мен е наистина голяма чест да участвам в това изслушване. Днес ще ви представя ситуацията в Шенген, това, което сочи нашето проучване. С удоволствие ще проследя нашите заключения пред вас. И така, С мен заедно работеха Марко Стефан и господин Лук от политическия отдел. И така, основните въпроси, които си поставихме. Дали е, в системата на Шенген може да устои на кризи? На следващо място, дали може да преминем е, в да изоставим модуса за преодоляване на кризи и накрая какво се случи след 2016 година? Съсредоточихме се върху следните неща. Най-напред е, ситуацията с възстановяване на вътрешните гранични контроли. Второ, вътрешните полицейски проверки. И на трето място европейския надзор на границите и крайбрежието. И така, пет държави членки в момента все още осъществяват вътрешни гранични контроли. В нашето проучване ние казваме, че времето изтече. Крайният срок, който бе предвиден в шенгенския граничен контекст, изтече, така че държавите членки трябва да възстановят свободното движение в рамките на Шенген. Проучването препоръчва и под, под, подчертава важността комисията да изиска от тези държави членки аргументи защо вътрешните контроли трябва да бъдат продължени и трябва да се оцени какви са последствията за хората от тези контроли. На следващо място – Говори се за риска от вторичните движения. Ние зададохме въпроса дали това е правилният аргумент за поддържането на а, си, ситуацията, в която имаме вътрешни контроли в шенгенското пространство. А ако става дума за сигурност, то тогава приоритетът може би трябва да е релокацията и реформата на, на дъблинската система. Основното е, че Шенген е в крайна сметка жертва на провала на общата система за обежището, защото няма солидарност. И така общата система за обежище трябва да бъде реформирана и да се подкрепят тези държави членки, които са най-много засегнати от миграцията, включително и тези пет държави членки, за които стана дума. Комисията предложи регламент за промяна на Шенгенския кодекс, граничен кодекс. Предлага се да се използва оценка на риска и въпреки усилията на комисията да се възстанови нормалното ситуация, нашето проучване предполага, че всяко бъдещо обсъждане трябва да се основава на фактите, а не на риска. Шенген не може да бъде поставено под риск. Бъдещето на Шенген не може да бъде поставено на риск, трябва да основаваме бъдещите си действия на фактове, а не на оценка на риска. И така преминавам към оценката на Шенген. Този механизъм предвижда оценка на ситуацията на външните граници. Трябва да има една нужна, една нормална оценка, която да осветли изцяло ситуацията на външните граници и дали се спазват човешките права при контрола на външните граници. На следващо място ние прегледахме вътрешните полицейски проверки. Нашият критерий беше дали те са пропорционални Искам да кажа, че полицейските проверки не са еквивалентни на гранични проверки. Е, направихме препоръката да се вземат предвид решенията на Европейския съд по дело C916 Германия. Имаме национална рамка, в която се провеждат тези полицейски проверки. Гарантира се спазването на определени цели, но също така и спазването на разпоредбите на Шенгенския кодекс. Пропорционалността на полицейските проверки се съдържа в това, че те дават гъвкавост, но те а, за, сенчват границите с граничния контрол, защото има прекалено много полицейски промени, които всъщност би трябвало да са гранични контроли. И така предлага се да има редовен мониторинг върху системата на полицейските промени. Колко проверки от полицията се правят, кой провежда тези проверки, с каква цел. Искаме да има една такава статистика. Много неща се казаха за базите данни и, и съвместната оперативност. Трябва да се знае обаче целта на взаимната на съвместната оперативност и базите данни. И тук трябва да се вземат фактори като опазване на личните данни и възвръщане на доверието между правоприлагащите органи и органите, които се занимават с беженците и миграцията. Трябва да се знае кой какъв достъп до какви бази данни има, за да няма недоверие в рамките на Шенген. В момента се говори много за един механизъм за подаване на жалби в рамките на Евродак и Шенгенската информационна система. Тоест, дали дадено лице може да подаде жалба, ако смята, че проверката е неправомерна. Е, има един слайд, който липсва тук – той е посветен на опазването на границите и крайбрежието. Ние смятаме, че тази система е много положително развитие в рамките на кризата, на която сме свидетели. В нашето проучване казваме, че професионализма на граничните служители е много висок и даваме определени препоръки в тази насока. Наличността на Frontex осигурява провеждането на партньорски проверки. Те са много важни за поддържането на стандарта и прилагането на стандартите на Шенгенския граничен кодекс. Агенцията за опазване на границите и крайбрежието много зависи от националната подкрепа на държавите членки. И трябва да сме реалистични какво може да очакваме от Фронтекс. Има много неща, които са, с които са все още отворени, например е, механизма за подаж, подаване на жалби в рамките на Frontex, има нужда от повече капацитети за проверка на дейността на Frontex на място и дали тези дейности съответстват с човешките права. Много бяхме изненадани от ефекта на доминото, що се отнася до възстановяването на вътрешните гранични контроли и издигането на нови стени и огради по границите. И тук това го споменавам в рамките на Шенгенския граничен кодекс. Тези нови стени и огради провокират понякога нелегални практики. Тези практики трябва да бъдат много внимателно следени. И така в заключение. Препоръчваме да преустановим кризисния модус и този кризисен модус не бива да бъде използван като аргумент от министрите на вътрешните работи, за да се върне обратно лис, лисабонизацията на Шенген. Тук виждам голямата роля на парламента, защото в благодарение на парламента ролята на Шенген може да бъде укрепена. Не бива това, което сме постигнали като правни стандарти, да бъде жертвано в името на предприемане на мерки срещу миграцията. Въпросът е достиженията по отношение на беженците и обежището. тези разпоредби трябва да се основават на споделяне на отговорностите на системата за релокация, която ще реши проблемите с вторичните движения. Това се препоръчва от парламента. А също така и агенцията по обежището, тази агенция може да помогне на Австрия, например, която има много големи проблеми в момента. Благодаря, господин Карера, за вашата презентация. А сега искам да дам думата на господин Боянчо, е, заместник представител на Румъния в Европейския съюз. Имате думата. Благодаря, господин председател, дами и господа депутати. Дами и господа, за мен е чест да говоря днес пред вас от името на господин Негреско, който е заместник министр по европейските въпроси на Румъния. Той е, от се сърце искаше да присъства днес, но е, настъпих е, обстоятелства не по негова воля, поради което му се наложи да остане в Румъния. Много ви благодаря, че организирате това изслушване, че говорим за тема толкова важна за моята родина. Шенгенското пространство е стълб на европейската интеграция и Румъния поема ангажимент да я предпазва, засилва и укрепва. Това е въпрос е, свързан с бъдещето на Европейския съюз, свързано и с функциониращ и перспектиращ Шенген. Шенгенското пространство е един от е, проектите, който най-добре унагледява понятието за европейска единство. Но за да го съхраним, трябва да намерим баланса между свободно движение и сигурност трябва да признаем, че такава цел може да се постигне само чрез координирана и единна шенгенска рамка, която непременно трябва да включва България и Румъния. Моята страна остава достойна за доверие партньор на европейско ниво, като участва в преговорите по шенгенските достижения и тяхното прилагане и като е, е, опазва европейските граници на високо, най- най-високо ниво. Искам да посоча инициативите на Румъния, които ще се отразят на вътрешната сигурност, на миграцията в Европейския съюз и нашия принос към европейските агенции. От гледна точка на вътрешната сигурност на Европейския Румъния, заедно с други държави членки, активно участва в дискусиите по управлението на Шенген. Крайната цел е да се гарантира пълното функциониране на Шенген в полза на всички наши граждани и тяхната сигурност. Румъния е един от най-активните и високо оценявани държави членки от гледна точка на експертно участие при посещения в останалите държави членки във всички области на оценката. Е, говорим за преценка във всякаква област. Например, в Португалия през 2017 година. Друг пример за ангажимента на Румъния е приемането на документа за промяна на обхвата на шенгенското пространство. Румъния подкрепя системни проверки, е, за да има е, стриктен контрол върху външните граници. Румъния е една от първите държави членки, които успешно приложи Евросол системата е, тя е, иска да се спре трансграничното пространство, нелегалното, е, нелегалната емиграция и включително и прекусяването на българските граници. Румъния категорично подкрепя приемането на пакета за интелигентни граници, която има предвид системата за издаване на разрешения, Шенгенската информационна система, ЕЮЛИСа и така нататък. Едновременно с това, като част от тези текущи усилия, Румъния е втората държава членка след Франция, която създаде е, национална е, е база данни за е, преминаващите територията. Е, много е важно е, да се приеме е, е, законовата рамка, за да даде възможност Румъния и България изцяло е, да прилагат инструментите за сигурността, за да няма пролуки в вътрешната архитектура на европейската сигурност. По този начин външните граници на Европейски съюз ще станат по-сигурни и е очевидно, че трябва, за да работим съвместно, трябва да се осигури сигурност и свободно движение. Предвид е, миграционната криза, Румъния е готова напълно да сподели отговорността си на европейско ниво, прият решенията, които са прияти през 2015 година, Румъния е, по ангажимента е, да приеме 4100 4800 човека. Е, освен това и бежанци от Сирия, също така пренаселени лица от Гърция и от Италия. Е, до сега ние сме приели 720 човека от Италия и Гърция, възоснова на ангажимент от 2182 човека. Това е един от най-активните ангажименти в Европейския съюз. Освен това, през 2017 година Румъния прие 43 човека от Турция, и през 2018 година ще продължи по усилията на презаселване на лица в рамките на Европейския съюз. Колкото до приноса към европейските агенции, Румъния доказа най-високата добавена стойност. От 2016-17 година Румъния допринесе за мислите на Фронтекс, както с експерти, така и с оборудване. През 2018 година тя ще продължи последователно да прави своя принос, като ще участва в предвидните операции операции по външните граници на Европейския съюз и все още спазва своите ангажименти. Ние допринасяме последователно, е, подкрепяйки усилията на Европейската агенция за убедищата. Ние участваме в тази агенция също с експерти е, има и оперативните планове за Италия, Гърция и България между 2014 и 2017 година. Тази година Румъния иска да участва в операциите АСО е, от Италия, България, Кипър, като се идентифицират лица, кандидати за презаселване или е, да се определи кои държави членки трябва да разглеждат молби за международна закрила. Колкото до приноса към европейските усилия срещу терористичната заплаха, Румъния подкрепя всички мерки, като създава необходимите инструменти за защита на европейските граждани, е, консолидиране на сътрудничеството на европейско ниво с неевропейски партньори. Ние искаме да подчертаем чудесното сътрудничество на правителството на Румъния срещу чуждестранните бурци и тези, които се завръщат на територията на Европа. До къде сме стигнали в момента? Добавената стойност е ясна по консолидирането на шенгенското пространство и вътрешната сигурност на Европейския съюз. Румъния е нетен приносител на сигурност в Европейския съюз. България и Румъния изцяло отговарят на критерията за присъединяването си към шенгенското пространство. Ролята на парламента е много важна. Искам да кажа, че високо оценявам оценката както на парламента, така и на комисията за готовността на Румъния ние изцяло ще подкрепяме този подход в диалога с Европейския парламент. Комисията е съгласна да присъедини България и Румъния към Шенген. Само бидейки заедно, ние ще гарантираме силно шенгенско пространство. Но в съвета има възражения срещу присъединяването на България и Румъния, въпреки че те са изпълнили изискванията, като са отговорили успешно на всички е, оценки. По този начин ще се консолидира шенгенското пространство, но сега свободното движение е под въпрос повече от когато и да било. Това може да бъде политически сигнал за оцеляването на шенгенското пространство. Е, Румъния ще продължи да насърчава консолидирането на европейския проект. Нашия възглед е категорично проевропейски. Всеки друг сценарий е, би нарушил ценностите, е, в които ние вярваме и които нашата страна е, е утвърждавала. Ние ще продължаваме да действаме е, отговорно и ще гарантираме сигурността на европейските граждани, никакви пробойни в системата за сигурност. Искаме възможно е, най-скоро да приключи разширението на шенгенското пространство. Ще продължим диалога си с всички държави членки, за да се постигне положително решение. Гарантираме ви в това, че Румъния е привързана към европейските ценности и ролите на Европейския парламент е високо оценена. Председателя, благодаря господин Боянчо за това, че ни запознахте с развитието на информационните системи. Сега давам думата на изпълнителния директор на ЕЮЛИСа. Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожи и господа депутати, дами и господа. Най-напред искам да напомня мисъл на Лех Валенса от преди 20 години. Той каза, има само една Европа и я видях през иллюминатора на самолета. Той със сигурност не е имал предвид Шенген, но то изречението се отнася към Европа без граници. Шенгенското пространство не е просто важен стълб на европейския проект, амбициозна система за сътрудничество – те са солидарността между институциите и държавите членки и гаранция за свободата на придвижване на хора и стоки. Обикновените граждани не гледат на Шенген като на сложна машина от закони, административни мерки, технологични инструменти, които гарантират доброто функциониране на безграничното пространство. Свободното движение е едно от основните постижения на единия пазар. Мобилността в Европейския съюз е 4 пъти по-висока в сравнение с миграцията от външния свят, особено в период на сътресение трябва да пазим свободното движение, за да се използва максималния потенциал. Мобилността е източник на растеж – и достъп до, цели, до цялата работна сила е предимство е, за европейския пазар. Заедно с това Шенген създава и предизвикателства да остане отворен, но заедно с това безопасен. За да се разработи адекватен отговор на това предизвикателство, трябва да, от, да сме наясно с това, че Шенген преминава през промени. На първо място има сближаване между управление на границите, миграция на управлението и на вътрешна сигурност. Тези области не могат да се разделят вече. Заедно с това нормалното функциониране на Шенген днес зависи изцяло от е, обмен на информация. Следователно, един основен елемент – за доброто функциониране на шенгенското пространство. Днес са големите информационни масиви. Европа е постигнала много в тази област. Шенгенската информационна система е компенсаторна мярка за премахването на вътрешните граници и тя се запазва такава и до днес. Днес Шенгенската информационна система е най-мощната информационна система в Европа, която се използва за правоприлагане и опазване на границите. Данните са 2017 година показва, че ШИС е, в ШИС е имало повече от 5 милиарда проверки, т.е. 1 милиард повече а, в сравнение с 2016 година. Това намира отражение и в търсенията за през 2017 година се увеличил с 20% всички търсенията. 80% са за лица с новите биометрични способности. ШИС ще осигури допълнителна добавена стойност в областта на вътрешната сигурност и опазването на границите. Също въжи и за визовата информационна система с пълна биометрична проверка на всички, които влизат в шенгенското пространство с шенгенски визи. В ВИЗ сега имаме 52 милиона приложения. Евродак има повече от 6 милиона бази данни и е платформа за обща система за обежище. Системата също така трябва да се развива, за да дава възможност да се постигат политическите цели. За това ще бъде много важно да се постигне напредък към приемането на 6 2 и предложенията за Евродак. Това ще повиши добавената стойност за държавите членки като системи за обмен на информация за правоприлагане и обмен на информация. Изпълнението на вход и изход и на ETS ще подсили архитектурата на Шенген и двете системи ще подпомогнат проверката при влизане и излизане и предварителна проверка за лицата освободени от визи с оглед на сигурността на шенгенското пространство. Трябва да се отбележи също така, че за да се повиши максимално ефективността на системата и ефективността на функционирането на Шенген, всички държави членки трябва да имат достъп и да въвеждат качествени данни за да се гарантира безпроблемно функциониране на Шенген в бъдеще, трябва да премахнем вътрешните граници в системите, за да има по-цялостно и структурирано обменяне на информация. И имаме вече платформа и взаимната съвместимост на информационните системи е цел, която ще помогне да се използва максимално потенциал на съществуващите системи, да се подобри обмена на информация и като се запази достъпа, правата за достъп. Оперативната съвместимост не е дублиране, става дума за по-прозрачно и ефективно използване. Бъдеща бъдещето гладко функциониране ще бъде края гален камък. Мисията на Юлиза е да помогна държавите членки да повишават сигурността. От самото си начало агенцията е важен е елемент на Шенген и важен, дава важен принос за функционирането в бъдещето. Юлиза ще продължи да реализира мисията си, ще разшири ролята си и ще допринася към шенгенското пространство. Агенцията ще продължи да спазва европейските принципи за неприкосновеност на личните данни е, и обработката на информация. Благодаря. Благодаря, господин Гърков. Депутатите имат думата за изказване. Госпожа Грапини е първата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да ви поздравя за организацията на това изслушване. Също така искам да благодаря на Европейската комисия. Да, в края на миналата година Европейският парламент прие резолюция, в която настоява комисията и съвета да подкрепят присъединяването на България и Румъния. Не защото са България и Румъния, защото те изпълняват условията за присъединяване. Поздравления за представянето на господин Карера. Имам един въпрос към него. Господин Карера, вие казахте, че решенията трябва да се основават на факти, а не на е, риска. Аз идвам от бизнес средата и ако се опитвах е, и ако бях взимала решения, основани на риска, може би нямаше да успея да си развия бизнеса. Да, рискът не може да се предвиди, но мога да ви кажа, че в Румъния рискът от терористични атентати и други явления, които са широко разпространени в останалата част на Европейския съюз, е много малък. Този риск в Румъния е доста по-малък в сравнение с други страни, които се противопоставят на а, влизането на Румъния в Шенген. Присъединихме се към Европейския съюз преди повече от 10 години. Подкрепата за Евро... Обществената подкрепа за Европейския съюз беше много силна в началото и тя започна обаче да отслабва. Сега е, сме изправени пред деликатна ситуация. Евроскептицизмът е в подем. Справка Брексит. Всъщност, какво искаме да постигнем със своята политика? Но мнозина ме питат защо не сме част от шенгенското пространство. Толкова много хора биват засегнати от това, че не сме в Шенген. Тримата европейски законодатели, каза председателката, би трябвало да излязат с общо решение. И демокрацията следва да се зачита, както и принципът на взимането на решение с мнозинство. Да, председателят доста пространно изказване а, за да... Много ви моля, не повече от една минута. Господин Коелио. Благодаря, господин председател. Благодаря на доктор Карера. Съгласен съм с всичко, което той каза. Да, е, и парламента смята, че Шенген не е част от проблема, а е част от решението. И когато подчертавате е, значението на Дъблин, сте прав. Имам два конкретни въпроса. Вие говорихте за връзката между е, механизма е, за оценка и наблюдение на Шенген и налагането и повторното въвеждане на граничен контрол. Бихте ли казали нещо повече? Споменахте също така и управлението на Шенген. Каква е целта според вас да се разшири граничния контрол или пък ще излезе нещо добро от това предложение според вас? Що се отнася до Румъния? Съгласен съм. Натиснахме ви, България и Румъния си свършиха работата. С държавите парламентът не ви изневери и проблемът е консенсът в съвета. Въпросът е сега председателството се изпълнява от България. Искаме България да води досиета по реформа на СИС. Има ли положителни признаци, че съвета ще промени позицията си и ще пусне България и Румъния в Шенген до края на този мандат. Господин Хала Ахо, благодаря. Вие споменахте необходимостта от обща европейска система за обежище и автоматичния механизъм за разпределение ще реши проблема с вторичното движение. Това реалистично ли е? Вторичното движение се дължи на това, че някои държави членки са по- привлекателни от други от глед, за търсещия обежище. Така че ако едно лице бъде разпределено в държава членка, в която не иска да отиде, ще напусне а, и ще отиде там, където предпочита да отиде, като се възползва от отворените граници. Вътрешните а, гранични проверки нямат альтернатива, ако искаме да а, ограничим вторичното движение. Казахте, че е крайно време държавите членки да се върнат към нормалността, с което предполагам искате да кажете, че трябва да сложат край на граничния контрол. Не смятате ли, че възстановяването на граничния контрол е реакция към ненормални явления? Държавите членки, които възстановиха граничния контрол, не го правят, защото така им е интересно, а за да решат един проблем, който Европейския съюз не решава. Господин Радев. Председател, уважаеми дами и господа, Темата за разширяването на шенгенското пространство с България и Румъния е обсъждана многократно в Европейския парламент и Европейската комисия многократно е отбелязвала, че двете страни са изпълнили всички технически критерии, единствените законови критерии за присъединяване към Шенген. В България изпълнихме цялото шенгенско законодателство, използваме активно шенгенската информационна система, като дори има решение на съвета от януари тази година за 100% използване на системата. В обхвата сме на Европейската гранична и брегова охрана, системата ход изход ETIAS, признаваме шенгенските визи. Реално България и Румъния са шенгенски държави, но поради политически причини в определени държави членки няма взето решение за вдигане на вътрешно граничния контрол. Тъжно е, че европейските закони и правила не се спазват от държави, които принципно са давани за пример. Тъжно е, че позволяваме политиката да води до потъпкване на правилата. Миналата седмица имаше посещение на членовете на комисията Либе на българо-турската граница, които видяха лично как българските гранични полицаи пазят една от най-тежките външни граници на Европейския съюз, тази с Турция. Време е, вместо да, да водим дискусии за това какъв трябва да бъде териториалния охват на Шенген, да отбележим до края на тази година присъединяването на България и Румъния. Благодаря ви за вниманието. Thank you, Mr. Radev. Ms. Wikström, please. Благодаря, госпожа Викстрем. Госпожо Викстрем, имате думата. Благодаря. Благодаря за това, че може да участваме в това изслушване. Аз съм докладчица по реформата на Дъблинския регламент. Съгласна съм с вас, господин Карера, че е, системата, общата система за обежище, нейния провал, произведе всички последващи проблеми. Аз е, четох оценката на Швеция и видяхме как държавите членки използваха тази възможност да заличат границите между обежището и сигурността. Най-напред започнаха да се възстановяват вътрешните контроли, след това се заостри вниманието към сигурността и това непрекъснато се повтаря. Какво ни трябва? Искаме една нова система, дъблинска система, която да се основава на а, алокация, а не релокация. Всички държави членки трябва да поемат своята отговорност и своята тежест. Ако сме сплотени, това ще е добре. За момента имаме 75% на сплотеност. Аз присъствах на 23 а, заседания на докладчиците в сянка, но съветът не се придвижва. Е, вътрешните министри трябва да се, да се задействат. Какво може да направим? Ние в парламента може да преговаряме, готови, готови сме, но няма с кого. Може ли да ни дадете повече възможност за повече оръжие, повече въоръжение за предстоящите преговори? Благодаря, господин председател, казва господин Диестемера. Благодаря и на ораторите за техните презентации. Мисля, че в бъдеще ще трябва да осигурим свобода на движение и контролите в рамките на, на шенгенското пространство трябва да бъдат премахнати или поне ограничено. Не. На второ място, България и Румъния трябва да станат пълноправни членове на шенгенското пространство. На трето място, коментар към Еолиза. Евродак е, системата ЕТИАС и системата за влизане и излизане, е, системата ЕКрис. Е, това са все системи, които трябва да бъдат усъвършенствани. Оперативната съвместимост, това е също проблем. Комисар Кинг говори за нея. Е, кога в крайна сметка цялата структура, цялата архитектура ще бъде завършена? Госпожа Валеро. Благодаря. Ще говоря на шведски. В Швеция имаме имаме а, в целия скандинавски регион една безвизова зона. И това е от Втората световна война насам. и от 74-та година нямаме нужда от паспорти при преминаване на скандинавските граници. А сега отново имаме граници. Имаме проверки, когато се преминава поста от Копенхаген до Малмио. Аз често съм пътувала по този маршрут, маршрут защото идвайки от Швеция е по-лесно да се мине през Копенхаген за Брюксел и в началото се проверяваха само паспортите от датска страна и трябваше да се премине на шведска страна, за да се качи човек на влака. Сега в момента обаче човек трябва да покаже е, е, сега за щастие нещата се опростиха и човек показва само паспорта си на шведските власти. Но Истината е, от години аз не съм си показвала паспорта. Когато пътуваме за Франция, слизайки от самолета, там също има паспортна проверка. А когато обаче отиваме от, когато минаваме с кола през Франкфурт за Страсбург, няма нужда от паспортна проверка. Защо се правят тези неща? Само в специални области, само в специални пространства трябва, човек трябва да си показва паспорта. Малко се отклоних, но е, и ме интересува следното. Какви ще са последствията от настоящите мерки, които се предприемат? Благодаря. Господин Павел, много е важно да се говори за присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. И е, това бе подчертано от е, много колеги. Е, казахте, че пет държави членки плюс Франция а, трябва да премахнат своите вътрешни контроли. Мисля, че сте прави. Това е нещо, което трябва да се обсъди в специалната комисия по Шенген. Тези вътрешни контроли трябва да бъдат преустановени и ние отново трябва да възстановим шенгенското пространство. България и Румъния изпълняват изискванията за влизане в шенгенското пространство. Решението трябва да е политическо и е политическо. Е, трябва да имаме решение. И ако няма решение, трябва да, да, да се обърнем към Европейския съд, защото тази ситуация накърнява имиджа на Европейския съюз. хората виждат, че ние биваме третирани като втора класа граждани. И това не е добре. Още нещо. Европейската комисия през последните седмици спомена, че България е по-добре подготвена от Румъния. И искам вашето мнение по този въпрос. През 2007 година България и Румъния се присъединиха към Европейския съюз и България и Румъния тогава бяха разглеждани като двойка и това продължава до момента и при влизането с, с привлизането в Шенген. Разделянето им мисля, че не е здравословно. Трябва двете страни да имат правото едновременно да се присъединят. И господин Адемов, последният оратор. Господин председател, уважаеми колеги, бъдещето на Европейския съюз зависи от доколко страните ще бъдат единни и солидарни една с друга. Но по отношение към отношението на България и Румъния по програма Шенген виждаме липса на солидарност, виждаме едни двойни стандарти. Тези две страни отдавна са технически готови за приемане в Шенген – но това все още не се случва. Изключително несправедливо е да се прилагат такива двойни стандарти към България и Румъния. Изключително несправедливо е да не се признаят усилията и резултати на двете страни, да не се признава факта, че при цялата беженска криза България доказа много добри резултати. Както каза колегата Радев, България има тежката отговорност за опазването на външната граница с Турция и тя се справя отлично с това. Европейският съвет трябва да вземе незабавно решение за присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство, защото двете страни защитават надежно външните граници на Европа и за да се чувстват гражданите на двете страни истински европейци, трябва незабавно да бъдат прияти в двете страни в Шенген. Благодаря ви. Thank you very much. So, we're done with the questions. Unfortunately, we are... Благодаря. Е, вече преминахме във времевата граница на втория панел. А сега нашите оратори имат възможност за отговор. Господин Карера е първият. Благодаря. Благодаря за вашите коментари. Ще се опитам да бъда кратък. По отношение на оценката на риска и на шенгенския механизъм за оценка, ние казваме в предложението на оценката на, на комисията, този механизъм е много продуктивен оценка на риска е в ръцете на държавите членки. Ние обаче не знаем как се случва тази оценка. Ето защо ние предпочитаме метода на, на оценката на Шенген. Няма да има посещ... ще има посещения, които са непредопри... не, непредвидими и на място ние ще се опитаме да видим до каква степен мерките предприяти от държавите членки са пропорционални. Сега по отношение на предложението на комисията има положителни елементи. Има една преходна фаза между членове и, 29 и 25. настоящата ситуация опитва се тя да бъде легализирана, но тук има рискове. Нашата оценка че е, е, че ситуацията не е, прав, не е легална. А именно да се продължават контролите от страната на тези пет държави членки. По отношение на вътрешните министри, начина по който ние оценихме а, бъдещето и бъдещите мерки е, че колкото повече държавите членки искат да се въвеждат вътрешните контроли, толкова повече трябва да има оценки за това какво се случва. Така че, може би, те трябва много да помислят за последствията от техните действия. Ние сме съгласни с оценката на комисията, че аргумента за вторичното а, вторичното движение вече не въжи. Миграционната криза не въжи. Просто общата система за обежището трябва да се приложи. И тук мислим за едно, един механизъм за релокация. Всички държави членки трябва да приложат настоящите разпоредби, но трябва да помислим и за нова система. Има две възможности. Едната възможност е предложението на парламента – т.е. да се надхвърли дъблинската система. Аз ще спра до тук. Благодаря. Господин Боянджо има думата. Благодаря, господин председател. Искам само да благодаря на всички депутати, членове на комисията за коментарите е, по това, че ние имаме право да се присъединим към шенгенското пространство. Това потвърждава това, което знаем. Парламентарната подкрепа за това. Е, искам е, да се спра на три основни причини. Първата е принципна. Всичко е предвидено по договорите. Ние сме отговорили на всички изисквания, така че ние имаме право да бъдем част от шенгенското пространство. На второ място въпросът опира до укрепването на шенгенското пространство. Ние всички казваме, съединението прави силата. Е, това е и девиза на българското председателство. Така че по този начин ще засилим шенгенското пространство, бидейки единни и като допуснем България и Румъния в това пространство. На трето място, това е въпрос на функционалност. Ние вече доставяме сигурност ние е, реално действаме като членове на Шенген. Ние сме направили един е, чувствителен принос към Шенген и това вече е факт. Искам да отговоря на въпрос, който ми беше зададен от господин Коею във връзка с положителните изказвания. Е, като официални представители на правителството, като дипломати, ние сме длъжни да бъдем оптимисти, да виждаме положителни признаци, да търсим положителни признаци е, и винаги, е, когато разговаряме с е, държави членки, ние е, и това, което аз казах в момента, една пледуария, една защитна реч за нашето присъединяване, ние вече осигуряваме сигурност за Шенген, заслужаваме да бъдем там. Разбира се, че допринасяме и за реформата и засилването на шенгенското пространство и се надяваме, че това е положителен знак за бъдеще и за нашето присъединяване. Благодаря. Благодаря на всички. Аз от един час председателствам. Благодаря ви, господин Гърков. Искате ли да, да реагирате или направо да давам думата на депутатите за въпроси и отговори? I will move to the second so, session. Okay, we'll start with the session. So. Okay, then we're moving и така, пристъпваме към втората сесия. Направо, направо. Оценката на функционирането на шенгенското пространство. Благодаря ви. Благодаря ви за присъствието. Ние сме готови да продължим с следващото обсъждане. la próxima. So yeah, next we have Mr. Mordieu, Mr. Mikko Simola and Mr. Fabrice. Now we're calling on, we're calling on the podium. И така, ако обичате, елате тук е, на подиума. Господин Симон Мордю, заместник генерален директор в Генерална дирекция Миграция и вътрешни работи в Европейската комисия. Господин Мико Симола, съветник по е, е, правосъдие и вътрешни работи в правителството на Финландия и Фабрис Леджери, изпълнителен директор на Frontex. Заповядайте. Да, както казахме, пристъпваме към втората част на изслушването. Ако обичате, поздравете с добре дошли на подиума господин Симон Мордил от Генерална дирекция Миграция и вътрешни работи изпълнителният директор е, на е, Европейската агенция за брегова охрана, господин Фабрис Леджери. Добре дошъл още веднъж на заседанието на Либе и съветник Мико Смула от Финландия по е, правосъдие и вътрешни работи. Сега искаме да преценим настоящия етап на Шенген. Най-вече, за да е, е, видим е, как се, как се оценява шенгенския механизъм спрямо европейската гранична и брегова охрана. Първо, какво, какви са резултатите от оценката на шенгенския механизъм, господин Мордю? Имате думата за 10 минути. Заповядайте. Вие думата пръв. Благодаря. Благодаря. Първо ще се опитам да обясня как използваме този механизъм е, за тази оценка. Е, и кои са ключовите констатации, които сме направили. Е, първо искам да кажа, че Шенген е ясно, че е едно от основните постижения на европейското пространство. Комисарията се сутрин очерта и възгледите си за бъдеще. Но това е и област, която беше под огромен натиск през последните години. И едно от нашите предизвикателства в комисията е да работим усърдно, за да се опитам да се върнем към нормалната ситуация. Това е предварително условие, обаче. Трябва да има доверие между държавите членки, европейските институции и европейските граждани. Защо казвам това? Защото според мен един от основните инструменти за да се изгради такова доверие е механизма за оценка на Шенген. Благодаря на господин Коейо и за останалите членове на прочвателната група Шенген, които трябва да докажат на депутатите, че това е пример за успех, че този механизъм работи. Този механизъм, е, този по-скоро нов механизъм, е, работи от 3 години насам, т.е. предоставя ни вече достатъчна информация, за да извлечем първите ни заключения по това, което работи и това, което все още не работи. Нека най-напред да се спра на няколко фактически постижения. За 3 години е, ние направихме 86 е, посещения за оценки, след които беше разработен доклад. И при всяка мисия трябва да знаете какво включва 8 експерти от държави членки, два експерта от комисията и все повече наблюдатели от агенциите. Не само от агенцията на Фабрис, но и от други агенции, които трябва да играят ключова роля. Те какво правим ние? По самия механизъм е, значителен брой държави членки биват оценявани е, по 6 различни области на политиката ежегодно. Като тръгнем от управление на външната граница до общата визова политика, Шенгенската информационна система, политика по завръщането, полицейско сътрудничество и защита на данните ресурсите. Но, освен това, и ние вече имаме и предварително и проверки, което страните специално са уведомени. Искаме да разберем как резултатите, предварит... които предварителните резултати се прилагат. Но имаме и предупреждени... Е, посещения без предупреждение. Е, за да се види как се е, е, прилагат шенгенските правила. Чрез този механизъм ние искаме да проверим дали условията по шенгенските по, по, по, по, по шенгенското законодателство вече се прилагат, за да се види страните, които искат да се принесат към шенгенското пространство без граничен контрол, да бъдат допуснати. Комисията отдавна е казала, че България и Румъния отдавна отговарят на тези изисквания. Работим от миналата година с Харватия. Е, правили сме е, посещение за оценка и през 2016 и през 2017 година и се надявам в недалечно бъдеще комисията да отправи положителна препоръка, че Харватия ще бъде готова готова да се присъедини към шенгенското пространство. Но все пак съвета е този, който взима това решение. През последните три години направихме значителен напредък по подобряване на качеството на тези оценки. Защо? Защото нашите доклади стават по-сбити, по-качествени, т.е. има по-структурирана е, процедура за наблюдение как препоръките се прилагат на практика. Сега ще включим и оценка на политиката по завръщане обсъждане и при посещенията през последните месеци ние осъществихме разговори. Имаме и една е, съвместна оценка по е, опазването на външната граница. Е, това бяха включени Европол, Агенцията за основни права и Агенцията за гранична и брегова охрана. Освен това, в нашата работа ние работим много по обучението на кадри. Имам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 експерти е, дават препоръки как се разработват докладите, е, как се разработват структурирани е, препоръки. Фабри ще говори по-скоро за третата оценка. Искам да наблегна, че от е, гледна точка на комисията механизма е, по оценка на Шенген и механизма за оценка на слабите страни са много важни. Това всъщност е един медицински преглед на шенгенската система. Е, тоест, това са две страни на една и съща обща монета. Е, ние, е, смисъл Фабрис и аз, работим усърдно, за да гарантираме съвместимостта между двете, правилната обмен на информация, която се набира чрез двата инструмента. Агенциите и комисията непрекъснато работят съвместно, за да можем в максимална степен да използваме синергията между двата инструмента. Е, аз знам колко време говоря. Е, сега е, искам да ви кажа какво редовно констатираме. Кои са основните предизвикателства за държавните членки? Ще ги разбия в различни области на политиката. Примерно, по управление на външните граници. Когато се спрем на трите различни видове граница сухопътна, въздушна и морска и интегрираната система за управление на границите, често виждаме, че не винаги е, в държавите членки има съвместен подход по е, понятието интегриран гранично управление. Понякога е, въпросните е, власти не сътрудничат достатъчно. Освен това, няма достатъчно персонал за управлението на границите, няма достатъчно ресурси, те не са надлежно обучени. И сега искаме да видим онова, което вие казвате, подхода при който се определя риска. Тоест да се види къде наблюдението на границата трябва да постигне по-добри резултати, т.е. да има допълнителни проверки. Когато говорим до е, общите проверки, много често виждаме, че условията за а, влизане, когато се проверяват граждани на трети страни, не винаги се прилагат в пълна степен, не винаги в максимална степен се използват базите данни. Е, например, е, това с е, идентификация на възможни чуждестранни борци и ние се отнасяме много сериозно към това. По полицейското сътрудничество все още има пропуски. Те са свързани с създаване на национален анализ на риска с трансгранично измерение. Трябва много по-голямо обучение, допълнителен персонал, също така лица за контакт. Те са ключови за полицейско сътрудничество. Нещо много важно липса на пряк достъп до базите данни. При общо управление на казуси някои държави членки много по-често използват сътрудничество съвместни полицейски операции. В областта на Шенгенската информационна система основния пропуск, е, който установяваме при оценките. Това е как се излагат е, данни от ШИС за неправителствени организации. Но за тях те винаги са лесно храносмилаеми, така че това е проблем, който често се наблюдава. Е, освен това, липса на мерки по преписи от ШИС – трябва да се види какви са условията на национално ниво, затруднения при управлението, при обучението на кадрите. И накрая визовата политика. Нека да започна с хубавата новина. Същината, същината. И т.е. внимателна проверка на кандидатурите за получаване на виза. Трябва да се види е, какъв е миграционния поток, каква е сигурността. Много често във всички случаи е, всичко се извършва удовлетворително. Много, чест, много рядко, много рядко е имало проблеми. Но някои от недостатъците. Е, е, е, при някои държави членки, когато трябва да се издават визи, практиката е доста различна. Това за нас е риск, е, защото това стимулира е, най-изгодния визов режим. Е, сега понякога отново няма достатъчно персонал в областта на завръщането. Това е въпрос, който сме обсъждали. Основно нямаме, нямаме достойна за доверие статистически данни по завръщането. Освен това, е, системният проблем при решенията за завръщане е за лица, които незаконно пребивават е, незаконно пребивават. Е, много често има разлики е, при е, това колко лица от трети страни остават и незаконно пребивават. Има различия между държавите членки. Много държави членки не взимат достатъчно мерки, за да гарантират изпълнението на решенията за връщане. И през следващите години ние ще поставим много по-голямо ударение, когато правим преценка е, за, в областта на защитата на личните данни. Е, тук също ние обръщаме голямо внимание. Много често има независимост на липса на независимост на органите, които наблюдават е, защитата на личните данни. Те няма достатъчен професионален опит. Винаги винаги виждаме по системата СИС е, хората не винаги са надлежно уведомени за правата им във връзка с личните им данни. Какво можем да направим, за да постигнем подобрение? Ние специално трябва да подобрим е, времето, което е необходимо за преценка. Понякога това става година след посещението и едва след това държавата членка може да разработи план за действие. Това понякога се дължи на изискванията по съответния регламента и когато пресним регламента ще ви кажем кои процедури могат да бъдат упростени. Междувременно ние търсим вътрешни решения, за да ускорим процедурите. И накрая, понеже знам, че времето тече, искам да кажа, че държавите членки трябва да направят много повече от тяхна страна, за да подобрят механизма. Някои държави членки се отнасят много сериозно към тези оценки и препоръки и правят всичко, което могат, е, за да идентифицират бързо пропуските си, но понякога имам чувството, че други държави членки не се отнасят достатъчно сериозно към това упражнение и понякога се бавят да разработят е, е, план за за действие или план за действие, чието срокове не дават възможност да се отстранят пропуските своевременно. И според мен това се отразява не само на въпросната държава членка, но и за всички останали. И в заключение искам да кажа само едно. Шенгенското пространство ние, ако искаме да бъде толкова силен, колкото е най слабята му брънка, от колективна отговорност е всяка страна да вземе необходимите мерки, за да се прилага съответното законодателство по Шенген. И тогава шенгенската оценка ще изиграе важна роля. Спирам до тук. Благодаря. Продължаваме механизма за оценка на Шенген е съвместна отговорност на комисията и държавите членки. Господин Саймън ни представи информация за функционирането на този механизъм. Сега думата имате вие, господин Симола. Благодаря. Госпожи и господа депутати, дами и господа, радвам се, че имам възможността да представя гледната точка на държавите членки по механизма за оценка и наблюдение на Шенген. Обеден съм, че моето участие в няколко мисии за оценка на Шенген като водещ експерт на държавите членки, опитът ми като преподавател в курсове за оценка на Шенген, организирани в Фронтекс, и работата, която съм вършил в Шенгенския комитет е, и в е, работната група по оценка на Шенген в структурите на съвета, са добра основа, за да направя оценка на функционирането на сегашният механизъм. Ще представя е, и някои общи констатации възоснова на направените посещения. Представям въпросите възоснова на личния си опит. Възоснова на опита си аз ще представя извлечените полуки по отношение на механизма за оценка на Шенген по външните граници на Европейския съюз. Да не забравяме, че въпреки, че граничния контрол по външните граници е един от ключовите елементи, то е и само една част от шенгенската система. Ефективният контрол по външните граници е кръгълен камък, но трябва да функционира цялата верига. Например, част от шенгенската система. Ефективният контрол по външните граници е кръгълен камък, но трябва да функционира цялата верига. Например, да не е достатъчно да се разкрият всички, които пресичат европейските външни граници незаконно, ако не функционира системата за връщане. А, сега, констатациите. Първо, сътрудничество между държавите членки и комисията върви добре и се подобрява. Обща координация е добре организирана. Тук искам да спомена, че механизма за оценка на уязвимостта създаден въз основа на регламента за европейската гранична и брегова охрана е важен допълващ инструмент към механизма за оценка на Шенген. Ще чуем по този въпрос малко повече по-късно днес. Второ, системата за обучение функционира добре. Обучението е разработено и, и реализирано държавите членки, комисията и Фронтекс и това е много ценен пакет, който спомага за постигане на високо качество и професионализъм на оценителите. Трябва да споменем, че само нези, които са положили, които са преминали успешно през курса, могат да бъдат подбрани от комисията за шенгенските, са екипите за оценка на Шенген. Сега втората част от презентацията, какво трябва да се подобри. Един от основните проблеми е, че процедурата е твърде бавна, за да се гарантират корективни мерки в разумен срок. Всички видяхме, че ситуацията по външните граници може да се промени много бързо. Например, трябваше да мине повече от една година след посещението за оценка преди да започне дискусия по доклада в Шенгенския комитет. Препоръките към оценените държави членки се дават от съвета само с одобряване на доклада. тези срокове не са добри за шенгенското пространство и не способстват за повече доверие между държавите членки. Защо толкова бавна системата? Две причини ресурсите на ресорното звено в комисията са ограничени и вътрешни, процедурите за вътрешна консултация в комисията за приключване на докладите са твърде продължителни. Отрицателните ресурси в комисията имат отрицателно въздействие върху проследяването на изпълнението на препоръките от страна на държавите членки. Е, акцент трябва да се постави в по-голяма степен на последващите действия, защото това е основният смисъл на целия механизъм, именно да се подобри нивото и качеството на екипите на място. Това е свързано с съществуващите технически и законодателни проблеми на някои агенции. Например, това означава, че екипите на място нямат достъп до цялата необходима информация, възоснова на която и в която ще ви информирам за констатациите по време на мисиите за оценки на Шенген. Аз ще представя констатациите на общо ниво, тъй като не мога да навлизам в подробности. И сега ще започна с положителните елементи. Също така те са готови да усъвършенстват своите умения и да се разработят нови процедури. Ще спомена области, в които е необходимо да се подобрят е, ете граници е, са в много са често ограничени. Също така има недостатъци и в процеса за анализ на риска и уменията е, за откриване на фалшиви документи. Е, най-тревожното обаче свързано с липса на ресурси и неадекватната инфраструктура. То казвам, че е тревожно, защото държавите членки трябва да гарантират с тези ограничени ресурси инфраструктура необходимото изпълнение на новото европейско законодателство, като задължителни проверки в базите данни на граждани на Европейски съюз, изпълнение системата ETIAS една година след системата вход-изход. Кои са някои отрицателни констатации? трябва да кажем, че в някои държави членки граничния контрол е отговорност на, на регионалните или местните власти. В случаите, в които централизираните национални ресурси, надзори и инструкции за граничен контрол под егидата на компетентното министерство отсъст минималните шенгенски стандарти без инструкции на национално ниво за изпълнение на интегрираното управление на границите, дори и добра система за обучение за служителите, охраняващи границата, отсъстват. Това доведе държави членки. За да се решат тези въпроси и да се подобрят нещата, въпросите трябва да се обсъдят на политическо ниво търсенето на решения и отстраняването на проблемите не би трябвало да бъде трите си предложения за засилване на ефективността на механизма за оценка на Шенген. Първо, процесите, а именно приемане на посещението, посещенията на място, ако се окаже, че установените недостатъци изискват това и дори да започне в съответствие с регламента за механизма за оценка на Шенген, цялостен доклад за реалното функциониране към един оратор когото винаги се радваме да видим в комисията Либе. Господин, вядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, аз ще се опитам да дам кратък обзор за настоящото състояние на мандата на Frontex и по-специално ще се спра на връзките между това да се прилага новия мандат и поддържането на свободното движение в Шенген. Както казаха и преждеговорившите колеги, има а, общи заключения по отношение на оценката на механизма е, сега за прилагането на новия мандат искам да кажа, че се съсредоточихме върху язвемостта, нова стратегия, е, разполагане и изпращане на офицери от държавите членки, стратегически развития. Всичко, всички тези инициативи ще бъдат приложени постепенно. Има дина, динамика при прилагането на новия мандат и трябва да разберем, че е, регламента за, европейските, за опазването на европейските граници и крайбрежие създаде агенцията. И благодарение на това агенцията заедно с националните власти управляват границите и крайбрежието. Трябва да адаптираме нашите приоритети и стратегии, трябва да, да а, съгласуваме нашият метод на работа на базата на редовен диалог. Сега по отношение на оценката на уязвимостта. Това е нещо, което допълва оценката на въздействието на Шенген, така наречения механизъм Шавал. Има специални канали за обмен на информация с комисията, за да няма дублиране на, на събиране на данни. Е, сътрудничен, сътрудничен си тясно по отношение на обучение на експерти. Агенцията участва по принцип в а, изготвянето на доклада за оценката на Шенген и е, неговата уязвимост. Ние също така предлагаме места за посещение. Е, това са посещение без предупреждение. Сега по отношение на новия механизъм за оценка на уязвимостта, той бе създаден преди около година. Имахме една пълна година на оценка 2017 година. Е, оцени, оценени бяха 29 страни, държави членки и асоциирани страни. Резултатът беше, че аз е, направих 37 препоръки към 27 държави членки. Препоръките са в различни категории. Ще се спра на основните категории. В много държави членки видяхме, че нормалните гранични проверки не са винаги в съответствие с основните изисквания а, на Шенгенския граничен кодекс. Т.е. достъп до ВИС, до ШИС не са винаги в съответствие с правната рамка, която имаме. И това буди загриженост, свързана с правилното управление на миграцията и на сигурността. Е, защото тук става дума за, е, за една зона на свободно движение, свобода и правосъдие. Освен това, видяхме, че има ограничени капацитети за подслон на голямо количество мигранти и бежанци на външните граници. Ние казахме, че в някои държави членки не са направени инвестиции за тази цел и Всъщност, някои държави членки не са готови да посрещнат вълни, но реалистични вълни от мигранти. Друг резултат е, но реалистични вълни от мигранти. Друг резултат е, също така и справяне с а, въпроси за сигурността на външните граници. Като първа реакция на това, на последно място, недостатъците, които видяхме. Те са свързани най-вече с недостатъчното управление на национално равнище. меря тези данни на национално равнище. Няма такава такава информация и много често липсва, липсват насоки, национално управление липсва. И това е, беше нещо, което много ни очуди. Западношки трябва да дадат повече ресурси за оценката на уязвимостта. Методологията и нейния обхват трябва да бъдат разширени. Може би се сещате, че тази методология бе прият, приета и да се вземат предвид въпроси за сигурността и да се оцени как националните агенции си сътрудничат на външните граници в борбата срещу престъпни дейности или в превенцията на тероризма. А, бях подкрепен положителен резултат при гласуването. Е, това е проблем, защото всъщност тук не става дума само за нелегална миграция при Шенген, става дума за сигурността. А външните граници могат да филтрират някой от тези е, че държавите членки трябва по-бързо да реагират на нашите заключения. А, сега ние имаме препоръки, изследваме а, и, и следим какво се случва след като сме ги издали, но процедурите на одобрение и на прилагане са много бавни. Оперативната реакция Посейдон в Гърция, Фемис в Италия, Интелоп в Испания. Това са постоянни операции, защото нелегалната миграция от Марокко много се увеличи. Имаме по-голям фокус върху скрининг за сигурността, вземане на пръстови отпечатъци. А също така прилагаме мандата си напълно, що се отнася до функциите по границата, свързани с правоприлагането и търсенето и спасяване на бежанци. Работим с Агенцията по морска сигурност и други европейски агенции. Сега за връщанията. Връщанията трябва да функционират добре, ако искаме да имаме добре функционираща система за управление на миграцията. Тук увеличихме подкрепата за идентификацията на нелегалните мигранти, е, сътрудничеството с трети страни и ресурси за, за връщане. Имахме повече от 50% на увеличаване на връщанията в сравнение с 2016 година. 39 полета бяха организирани за връщане преди 4 години, сега са 10 пъти повече. Сега международното сътрудничество. Имаме офицери за свръзка, които пращаме на границата. И тук търсим по-интегрирано управление на границите, търсим сътрудничество между Европейския съюз и държание на границите, търсим сътрудничество между Европейския съюз и държавности със следващата многогодишна финансова рамка да се опитаме финансово подплатени и подплатени с достатъчно човешки ресурси, за да постигнем нашите цели. Update. Забележително, забележително. Отвътре да видим оперативната отговорност на агенция. Frontex, Европейската агенция е, как се отразява това на мандата за основните права? Това мултиплициране на полетите понякога те не са безпрепятствени. Опита е, сочи е на един резултат, който си заслужава да бъде. И за това трябва да дадем възможност за е, въпроси и отговори. Започвам с господин Коейо който е, е член на тази група и затова предлагам да се ограничавате във времето. Благодаря на тримата изказали се. Аз съм съгласен с господин Симон Мордю, заместник генерален директ. Искам да благодаря на Европейската комисия за сътрудничеството с така наречената Task за европейските проверки. Е, те бяха полезни и доведоха до добри резултати. За вас обаче и е, към господин Симола имам разполага с инструментите, за да бъде решение. Един инструмент е Шенгенската информационна система, други инструмент е механизма за оценка. Въпросът е, е има известна тайна, дори когато обсъждаме резултати оценка на Шенген. Е, как ще го направим при изисквания за едва ли неповерителност? Господин Симола, аз съм съгласен с вас, че трябва е, е, да има цялостен доклад от страна на комисията по механизма за оценка. Два въпроса. Как разреша? Правилно ли ви разбрах, че в повечето случаи проекто препоръките и доклада за оценка е, обикновено трябва да пристигнат едновременно до нашата комисия. И накрая, господин Леджери, има измами. Това е проблем. Но нашите политически сили по границите могат е, много добре да открият документни измами, но понякога е, има еднакви документи, смяташ, че са истински, но всъщност не са. Как е, на европейско ниво може да бъде отправени към него, за да могат е, да обобщават, за да печелим време? Чух тук като оценка по-скоро трябва да ни обезпокои, отколкото да ни зарадва. Много ви благодаря, че давате конкретни из... примери. Искам да задам няколко въпроса. Е, вашите посещения бяха толкова интересни. Нека да започнем управление на външните граници, е, при условие, че страни като моята е, която е заобиколена от държави членки на Европейския съюз, България и Унгария, но имаме и граница с страни извън. Ние не сме в шенгенското пространство. Та въпросът ми е как, как да охраняваме границата, след като не разполагаме със съответния инструментариум. И още един въпрос. Механизма за оценка не е най-добрия. Има страни, при които има закъснение подобрят нещата. Примерно, има страни, които не се отнасят сериозно към тази оценка. Имате предвид държави в Европейския съюз или страни, които се движат към, Евро... към Шенгенско. Работата беше полезна. Ние сме толкова силни, колкото е най-слабото ни звено. Е, слабото ни звено обаче е корупцията. Не е просто недостатъчно знашките ресурси и е, съзнанията, има, отказана е виза и страната се оказват хора, които законно са и насимало, недостатъчно човешки ресурси, Ясно е, че са ни необходими много повече ресурси, за да може системата за оценка да бъде ефективна. Тук надявам се, че това не става и с докладите от механизма за оценка по Шенген. Е, така ли става или не става? Кажете какво става. Докладите водят ли до някаква разлика? Държавите членки отстраняват ли онова, което вие сте посочили, което търпи промяна? Втория ми въпрос сега. Когато правите оценка, това не е въпрос само на гранична охрана и капацитет за гранична охрана, но и нещо друго. В малка страна, като Малта, аз скоро установих, понеже бях заедно с Олаф в пребиваване и онова, което те казват IMPIS или направо гражданство. Вие работите ли с тази агенция? Беше отнесена до мен във връзка с подозрения за продажба на шенгенски визи за малтийци в Малта. Не, за либийци в Малта. Та, та, чуди се аз. Вие работите ли с подобни въпроси? Когато сериозни проблеми, е, които, които настъпват държави членки. Съвсем, съвсем в най-скратки срокове ще ви предоставя информация. Госпожа Бързати. Благодаря, господин председател. Не знам дали защото съм французойка, но има някои неща, които не ми за борбата срещу тероризма. Единствената страна, която го направи. Да всичко, което чух, се отнася първо до Политиката по здраве вече е сред нас. Искам да му благодаря за приема, който ни оказа в България, но все още имам въпроси. Казвам ви го, господин председател. И проверката на документите, която можахме да наблюдаваме на границата между България и Турция, ми се струва особено интересна трябват пикови часове. В Капитан Андреево има туристически часове, мога да кажа. Така че контрола отпада. Не те, те отново е, се възродиха след 2014 година, макар че намаляха с 90-та година, но нека не оценяваме само от гледна точка на миграцията, част от оценката защото е, според мен е, това е не по-малко важно е, спрямо правото на обежище. иския парламент особено държи. Нали, господин председател? Председателя, благодаря, госпожо Вержия. Искам само да ви напомня, че в следващия панел ще участва и господин Валентин Радев. Давам думата на следващия депутат. Е, после трябва да съкратим много отговорите. Имайте предвид края на този панел. Заповядайте. Tack herr ordförande och eh, tack till er i panelen. Det finns många brister och svagheter med det. Благодаря. Благодаря. Има много слабости в шенгенското пространство. То започна около 20 години и идеята беше първо по-лесно придвижване, по-лесно придвижване в е, рамките на Европа, като се избегнат е, граничните проверки. Е, аз съм работила по охраната на външната граница, но сега се казва, че е, резултата от свободното движение е като че ли засенчва положителния ефект. Терористични атаки, най-различни видове незаконна търговия. Просто ние не сме защитени чрез граници.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 може би е, това ще бъде, е, може би много по удавна можехме да запушим миграционните потоци. Аз мятам, че граничните проверки трябва да бъдат постоянни, за да може да се регистрира всеки със съвременните технология. Това може да става сега много по-бързо, отколкото през 90-те години. Автоматично сега може да се сканира паспорт. Мисля, че всичко е по е, да отговорите възможно най-кратко. Е, господин Леджери, имате, имате предвид моя въпрос. Десет пъти са се умножили полетите за завръщане. Е, кои са най-честите дестинации и е, кой е по ще започна с въпроса на господин Коелю. Днес имаме платформа да представим успех Шенген и да консолидираме всичко това в ключови констатации за системата за оценка на Шенген. Екипът а именно да подчертаем успехите. Ситуацията в държавите членки като цяло се подобрява присъединяването в недалечното бъдеще. Сега, по отношение на границите, през последните механизми, освен това има предизвикателства с най-близките съседи и ние работим за сключване на оперативни споразумения с партньорите да какво правим по време на посещенията на място правим оценка на всички фактори, които участват пожа Вержа. Механизма за оценка на Шенген обръща внимание на структурите, организацията, операциите. Това не е инструмент за наказателно преследване. Кога и ние обърнахме внимание и на вътрешните граници между държавите членки, а не само на външните граници. Причината е, че ни обръ... да намерят подходящия отговор на заплахи пред сигурността, а, но, и, ни... но пък и не смятам, че постоянно да бъдат изключение, да бъдат крайна мярка и да се използват альтернативни мерки. Господин Симола, за да допълните, да, и аз искам да започна с въпросите на господин Коелю за това как да решим е, регламента и да е, отчетем онова, което сме научили от миналото и след това да съсредоточим усилията си върху те се предоставят на държавите членки. С други думи е много важно те особено водещите експерти на държавите членки, заедно с оперативен, знаем, че оперативният контрол е края гален камък. Тук е много важно. Господин Леджери спомена, че граничният контрол е филтър за границите. да се включи сътрудничество между агенциите и трансграничната престъпност в системата. По отношение на усилията си върху случаите на злонамерени пътници, а не на добронамерените. В парламента и се ангажира с неговите дела. Освен това, от е, страна на председателството при нас е господин Валентин Радев, министър на вътрешните работи на България. Добре дошли, сърдечно добре дошли. А, вече за по-малко от месец сте вторин Коелю и госпожа Файон. Давам думата първо на господин Коелю. Е, той е докладчик по Шенгенския регламент и работи по Шенгенската информационна система. Е, господин Коелио също е председател на нашата работна група по националния контрол. Ясно заявление, но ето, че Германия и Австрия продължиха срока на граничния контрол. Страни е, аз мога и ясно да кажа за Австрия. Няма доводи. Няма доводи. Много е трудно в моето общество да убедя хората за... Благодаря. Сега преминаваме към комисаря Врамополос. Благодаря, уважаеми колеги, господин министър. Искам да започна с това, че се радвам много това, което чухме от Карлос и Таня, а именно силната подкрепа на парламента за Шенген. Много се радвам за тази подкрепа. Колеги, Мобилността, както знаете, е съществена черта на нашето време и тя ще продължава да се увеличава във всичките си аспекти в бъдеще. Това е нещо, което всички ние е, от което всички ние се интересуваме, това е важно за всички нас, но това е нещо, което трябва да управляваме. Шенген много пъти бе казано вече, още от самото начало, е един от най-важните, може би най-важното постижение на европейската интеграция. Липсата, отсъствието на вътрешни гранични проверки е всъщност символа на духа на Шенген – 400 милиона, повече от 400 милиона граждани и посетители могат да се движат свободно през границите. Това е същото въжи и за стоки и услуги, но още повече. Отвъд логическите е аргументи на економическите предимства, Шенген е символът на европейското единство. Благодарение на Шенген, границите между хората на Ев... в Европа престанаха да съществуват. И това бяха същите граници, които в миналото провокираха е, разногласия, конфликти, раздори, противопоставяния и войни. Когато бях млад, аз преживях е, цялата тази промяна е, да имаме граници, до това да нямаме граници. Младите хора днес смятат, че всичко това се разбира от само себе си. Но вярвайте ми, това не е така. Това не беше така преди няколко десетилетия. Като комисар и като европейски гражданин, аз за това съм абсолютно ангажиран с запазването и укрепването на, на Шенген. Ние трябва да продължим да имаме шенгенските предимства и бъдеще. Шенген бе поставен пред много предизвикателства и в много случаи заплахи. Безпредседентната миграционна вълна – която заля Европейския съюз преди две години и която продължава, много натовари функционирането на Шенген. Няколко държави членки въведоха временно вътрешни гранични контроли, опитвайки се да управляват нелегалната миграция и като реакция на многото терористични атаки. Но временните гранични контроли не могат и не пива да станат постоянни гранични контроли. Затова е много важно да се споразумеем какъв е правилният баланс между това да има мобилност от една страна и гарантиране на сигурността от друга страна. Трябва да се поддържа този баланс. Това предложихме и в нашата инициатива за промяна на Шенгенския граничен кодекс. Едно нещо е много важно. Държавите членки отговарят за сигурността. Това остава тяхна компетенция. Но нека ви напомня, че временното въвеждане на гранични контроли е легитимна мярка за държави членки, които са изправени пред сериозна заплаха за вътрешния ред. И това се разрешава в изключителни случаи но не е наше намерение въвеждането на гранични контроли да бъде облегчено или да стане постоянно. Напротив, това, което ние предлагаме, е да се укрепи процедурната страна, процедурните процедурните мерки. Е, вътрешните контроли трябва да са мерки от последна инстанция. Тези мерки трябва да бъдат взети предвид и от съвета. И още нещо, нещо съвсем ясно политическо. Този въпрос – не бива да е част от вътрешната политика на страната, на дадена страна. Какви са альтернативните решения? Е, решения като тясно полицейско сътрудничество и проверки е, трябва винаги да са приоритетни. Трябва да намерим компромис по това предложение, което според нас представлява много внимателен баланс на нашия легитимен интерес. Новите правила трябва да започнат да действат. Те ще позволят да се предотвратят злоупотребите и ще осигурят всеки да се подчинява на правилата. В тази рамка аз очаквам доклада на госпожа Файон за законодателните промени, които ние предлагаме. В същото време, както знаете, мобилността в рамките на Съюза изисква сигурни вътре, външни граници. И това е именно причината, поради която през 2015 година ние отбелязахме голям напредък по управлението на нашите външни граници. Броят на мигрантите, които пристигат от през източното и централно средиземноморие, намаля много. Основен елемент беше създаването на европейската брегова и крайбрежна охрана. Тя функционира в момента напълно. Агенцията разполага с около 1300 гранични служители и подкрепят съответните държави членки и има допълнително 1500 офи... гранични служители, които могат да бъдат задействани. Ако искаме да няма вътрешни гранични контроли, трябва да продължим да укрепваме външните си граници. Също така, трябва да решим дали искаме дали, да е, бреговата и, и, и гранична храна да продължи да съществува каквато е в момента, или да я укрепим и да създадем една истинска интегрирана европейска охрана на външните граници. Този въпрос е свързан с нуждата от реализъм от страна на държавите членки. Трябва да се дискутира в този смисъл европейския бюджет какво трябва да решим? Трябва да решим на къде искаме да отидем в бъдеще. Трябва да осигурим в такъв случай средствата от Европейския съюз. До 2020 година Европейската крибрежна и гранична охрана ще има 1000 служители и 330 милиона евро като бюджет. Ако ние искаме да увеличим оперативния капацитет на агенцията. И да увеличим човешките ресурси на 3000, ще ни трябват. Поискаме да имаме човешки ресурси от 100 000, тогава трябва да е един годишен бюджет на Европейския съюз допълнително. Дами и господа, становището на Европейския парламент, Европейската гранична и брегова охрана и съответната агенция, ние укрепваме мандата на агенцията и днес всички онези, които нямат право да останат в Европейския съюз, трябва да се върнат трябва да бъдат върнати цията. Само така може да дадем допълнителна подкрепа на онези, които истински имат нужда от защита. Но не става дума само за връщане. Също така ни е мобилност и сигурността на хората, които са добросъвестни. Новата система за влизане и излизане е на лице и следващият приоритет положения да се укрепят съществуващите системи, като Шенгенската информационна система, е, Европейската система за свидетелства за съдимост, е, т.е. системата е КРИС. Но по всички тези досиета трябва да по постигнем споразумения. През последно, при последното проучване на Евробарометър, досиета трябва да по постигнем споразумение. През последно, при последното проучване на Евробарометър, 93% от гражданите смятат, че държавите членки трябва да обменят информация в рамките на Европейския съюз, за да се справят държавите членки и да направим нашите системи взаимно оперативни. Това е за целите на сигурността и за борбата с престъпността. Полицейски служители, гранични служители, хора, които се занимават с... които са включ... работят един... една обща търсачка, един общ интерфейс за всички централизирани системи. Тоест, виждате, имаме много елементи, чрез които може да укрепим опазването на външните си граници. И след обсъждания с вас, и с държавите членки, ние ще представим нашата концепция за европейска интегрирана система за управление на границите. Тя ще ни даде възможност била и които ще си сътрудничат и ще работят заедно на базата на общи ценности в един общ дух. И накрая искам да подчертая една много важна. Се обръщаме към съвета да вземе решение за България и Румъния за присъединяване към шенгенското семейство. И естествено Харватия, когато страната е технически готова. уважа тясно сътрудничество между нас. Трябва да продължим да работим за укрепването на границите, за укрепването на солидарността и за споделено поемане на отговорностите. Заедно може да укрепим Шенген и економически, социално и географски. Шенген е гаранцията за една географски обединена Европа, осигуряваща единството на нашите нации и благоденствието на нашите граждани. Благодаря ви. Комишена... Председателя, благодаря на комисата. Ние почти винаги постигаме консенсус по единството, по единството, е, което е необходимо за присъединяването към Шенгенто. Трите институции на Европейския съюз са представени тук – парламента, комисията и съвета. Е, това е логиката, логиката е, залегнала в Европейския съюз. Е, Таня ни напомни и полити държавите, които вече са част от шенгенското пространство, но трябва да се опитаме да управляваме границите, които се възстановиха без причини. Гражданите на Румъния трябва да имат същите права като немските граждани. Трябва. Отидох до Австрия, там отново ме провериха, понеже съм от България. Идвам от България, която не е шегенското пространство. После от Будапеща не ме